Okay, um, welcome back. Така, добре дошли на всички. Извинявайте за промените, които трябваше да направиме, но в крайна сметка Екофин е бил толкова интересен, че господин а, Шерли чак сега можа да се освободи. Той все пак дойде, както бе ни беше обещал, да ни говори за специфичните препоръки за отделните страни. Е, проблем, който засегнахме на заседанието в Страсбург, но вече тези препоръки са официални, така че кажете какво има да кажете и съм сигурен, сигурна, че ще ви зададат интересни въпроси. Yes, was... Да, наистина. Беше много приятно да присъствам на среща на Екофин днес защото това е първата среща на Екофин, която аз председателствах. Е, за мен беше чест и привилегия да бъда там, да представлявам Кипър. Естествено, че ние не сме там като отдална страна, а ние представляваме всички 27 държави членки. Беше много приятно, много интересно и се свърши доста работа. Сега ако трябва да се върна към специфичните теми, е, за които съм поканен да говоря, а именно е, елементите на европейското 6-месечие. За мен е удоволствие да ви съобщя, че е, Екофин прие днес специфични препоръки към отделните страни и по този начин работи по европейското 6-месечие. Така че е, ние имаме заключение по Европейското 6 месечие за 2012 и е, официалната препоръка е, подкрепя решенията на Европейския съвет преди една седмица, 28-29 юни. Е, пакета от препоръки включва 27 комплекта от е, препоръки за 27-те страни, бюджетни мерки, економически реформи, а също така и е, един пакет от препоръки за еврозоната. Както знаете, за втори път се отчита европейското 6-месечие и тази година е, бяха включени две е, нови идеи. Едната от тях е принципа на или спазвай, или обясни, е, според който като правило съвета трябва да следва препоръките на комисията или в противен случай да обясни своята позиция. Всъщност това е много важен принос, защото се гарантира по-голяма прозрачност и преди всичко отчетност на целия процес. Аз няма да преувелича, ако заявя, че по този начин се засилва комисията на, е, позицията на комисията в процеса. Ей, това се и целеше всъщност. А, е, а, е, дори и да не е постигнат пълен успех, все пак а, браво! Друга е, новост е включването на е, препоръките в макроекономическата система и в баланса е, така наречения MIP на английски. Е, това засяга всички страни, особено тези, е, които е, страдат от дисбаланс и то от крайен дисбаланс. Страните са Белгия, България, Кипър, Дания, Испания, Финландия, Унгария, Италия, Швеция, Словения и Великобритания. Тези две новости правят процеса на препоръките по-сложен. Освен това, работата на съвета ще се организира по следния начин. От една страна препоръки е, по е, пакта за стабилност и от друга страна е, за макроекономическите дисбаланси процедури по тях. И освен това политика по генералната структура, която засяга основно заетостта. Въпреки всички предизвикателства, е, работата свършена днес стигне до заключения и сега държавите членки е, трябва е, да включат препоръките в следващите национални решения за бюджета, структурните реформи и политиката по заетостта. Сега е, подробности върху центъра на дискусиите. А ако видим е, подробностите на дискусията между съвета и комисията и как се прилага принципа прилага или обясни, трябва да посочим две точки. Първо, е, след дискусиите се внесоха допълнения и промени в препоръките с пълната подкрепа на комисията. Всъщност за много държави членки няма промени вследствие на препоръките. И на второ място, в случаите, при които не сме постигнали споразумение с комисията, съветът обясни своята позиция. Е, и е, докладът по тези обяснения също беше прият днес и е, в е, най-скоро време ще се приеме. В, е, в, е, следва да се отбележи в доклада, е, че фокусът на дискусията и на направените промени са политиката във връзка с пазара на труда, структурните реформи и публичните баланси и разбира се финансовия сектор. Бяха направени промени и тези промени бяха обяснени е, за е, препоръки за всички 27 страни. Е, в 8 от 10 случая има промени е, в препоръките е, за пазара на труда. И е, след 22-я европейското семестър, 24-я имаше успешен резултат, но в крайна сметка има области за подобрение, особено в новостите и процеса. И основното предизвикателство е да се намери най-добрата употреба на краткосрочните възможности за дискусии. Екофин е, всъщност е, проведе дискусия за подобряване на европейското 6-месечие. Е, комисията направи отчет на работата си и новите органи ще бъдат оценени през октомври. Така че е, кипърското председателство е, ще изслуша с голямо внимание всяка препоръка на парламента по този въпрос. Кипърското председателство ще се постарае да подготви оптимизиран и, и полезно европейско 6-месечие до 2013 година. От наша гледна точка се заслужава да отбележим, че днес съветът прие работата за европейското 6-месечие за 2012 година. Е, работата приключи. Това, разбира се, има отражение съветът, комисията, държавните глави е, почувстваха отражението. Това е нещо много важно. Е, защото е, е, това беше обект на дискусии между държавите членки. И друго важно обстоятелство е, че процесите бяха идентифицирани и, както вече казах, те са идентифицирани с цели на подобрение и аз очаквам допълнително подобрение и на 12 октомври ще имаме сесия, когато ще се направи преглед на процеса в е, контекста, който вече споменах. Ако парламентът иска да направи някакъв принос, той ще бъде добре дошъл. Благодаря ви. Thank you very much. Um... Благодаря много. Сега, първо, Записалите се ще за изказване ще зададат въпросите. Жан-Пал, искаш думата ли? А, когато ми дават нещо, винаги приемам. Защото обикновено нищо не ми дават. Извинете първо, че закъснях и чух само една част от вашето изказване. Е вероятно най-интересната част, в която споменахте, че сте готов да възприемете всички предложения на парламента. Аз бих искала да ви задам следния въпрос. Как вие, председателството на съвета, е, виждате ролята на Европейския парламент в цялата процедура за европейското 6 месече от юридическа гледна точка. Сега в крайна сметка, нали не става дума да си говорим за времето. Е, Необходимо е парламента да играе своята роля, ролята на демократичен орган. Разбира се, ние няма да се е, намесваме в е, прерогативите на държавите членки. Това техните правомощия са си техни, но според вас каква е ролята, която трябва да играе парламента и какви са средствата, които бихте отпуснали на парламента или които бихте предоставили на парламента, за да се впише в цялостната процедура по европейския семестър и съответно последиците за економиката на Европа, което подобна роля ще има. Сега. Разбира се. Председателството на съвета представлява 207 държави членки. В качеството си на, на представител, председател, е, мненията и, и вижданията на председателството изразяват тези на съвета, т.е. на 207. Аз ще повторя казаното от мен първо. Всички трябва да дадем своя принос, когато става дума за изграждане на важни елементи и аспекти на Европа. Ако правилно ви разбрах, вашия въпрос беше следния. Има ли а, законно а, юридическо основание за участието на парламента в изработването на европейското 6 месечни. Нека да видим какво, какво сме приели днес. Днеска да видим по какъв начин ще се а, приложи това решение и да, да го преразгледаме, да направим един анализ през, през октомври мисля, че ще би, това би било по-разумно и по-отговорно спрямо нашите съграждани. До тогава разполагаме с доста време, нека да се изслушваме, нека да видиме как върват нещата. Председателството ще обработи цялата информация, която ще получи до тогава и след това ще я обсъдиме. Да, Предполагам, че през октомври всички ще бъдем малко по-разумни и по-мъдри, е, казва председателката, защото доклада на Жан-Пол Гозес ще бъде прият някъде през октомври. Алиса? Елиза? Благодаря ви, ще говоря английски. Благодаря ви, че сте сред нас, господин министър. Аз задавам, подправям въпрос към съвета, не към вас като представител на, на Кипър, а като представител на съвет. Имам всъщност няколко въпроса, които да ви задам. Първо, ние бяхме много активни по изработването на шесто пакета. Е, смятаме, че трябва да се консолидира позицията на е, комисията. И комисията има много повече правомощия сега, ако държавите членки не е, изпълняват правилата. Аз мисля, че слабата страна на тези препоръки е, е, е ясна. Те са много е, общи, е, много не, непрецизни. Е, това е първия ми коментар. И второ, мисля, че след като направихме един анализ на шесто пакета, стана ясно, че е, е много важно комисията да е, направи анализ на е, последиците от действията на една страна върху другите страни. Това също според мен трябва да залегне в препоръката. Сега и а, има едно а, мнение на Международния валутен фонд за Германия. В момента е, изчита депутатката мнението за Германия, т.е. приспособяване на, на цените и заплатите, за да се даде импулс на а, износа. Страните с а, излишен дефицит, свръхдефицит, както и а, е, страните с а, е, свръх а, с а, излишек също трябва да бъдат а, обсъдени. Така че по някакъв начин трябва да има някакви е, препоръки за даване на тласък на а, на, на, на, на, на търговията, износа и вноса на, стран, на страните, които и на тези, които са в дефицит, и на тези, които са в дефицит. Сега, Порт, Порт, Португалия изпълнява изцяло препоръките, е, и, е, обаче това, това не даде последици. От, от една страна тук се казва, че се признава факта, че Порту, Португалия е изпълнила изцяло препоръките, но че е, последиците не са положителни. Има увеличаване на дефицита, увеличаване на е, е безработицата. Е, и е, обаче реш, реш, решението на съвета е продължавате да изпълнявате препоръките. Така че е, ние тук в парламента е, бяхме изразили много, многократно своето мнение. Независимо от препоръките, които се отправят от съвета, не трябва да се забравя за социалния диалог. Социалния диалог е един от основ, основополагащите принципи на Европейския съюз. Така че това, това трябва непременно да бъде в препоръките. Вие е, в препоръките ви за Италия, вие казвате, че в препоръките на капитали се казваше, че, че намаляването на заплатите трябваше да стане след а, консултация с социалните партньори и така нататък, но в последствие съвета заличи това изречение. Така че вече няма социален диалог. Що се отнася до Финландия, комисията въобще не беше, не беше включила изречение свързано с социалното партньорство, а пък там съвета добави едно изречение, което каза да се вслуша в мнението на социалните партньори и така нататък. Така че кажете ми защо има такива противоречия. Аз така оценявам казаното от вас. Вие повдигнахте много въпроси, но за всеки един от тези въпроси има е, част от това, което аз вече казах. Това са точки, е, по всяка една от които можем е, да отидем много надалеч и е, много задълбочено да ги анализираме и да изразим мнение. Това, което ви предлагам е, че някой от коментарите, които направихте, в тях се съдържа истина, трябва да ги анализираме мисля, че точно е, това се направи днес. Промени бяха определени дати, за да се вземат под внимание всички коментари, които са полезни за нас. Но до, до толкова, доколкото знам, аз съм довела със себе си експерт. Е, той е половин немец е, той се занимавал с този въпрос известно време и мисли, че той ще може да ви даде по-подробен отговор по всяка една от точките. Но сега, това, което казахте за Португалия, разбирам сложността, защото моята собствена страна почти върви по същия път. Кипър върви по този път. И на второ място, външната среда не говорим само за вътрешната обстановка, но външната обстановка може да тикне страните в посоки, каквито не са очаквали. В момента имаме ситуация на криза в Европа и, хор, и страните е, си влияят една на друга е, в, в различна степен. В всеки случай е специфичен, но в нашия случай имаше проблем в Гърция и този проблем засегна и нас. Нашата економика 50 минути се развива напред от 50 години, така че въпросите, които вие засягате, ще засегнем и ние през следващите месеци и ще се постараем да намерим отговор. Добър ден! Много се радвам, че можем да проведем тази трудна, но интересна дискусия с членове на Економическата комисия на Европейския парламент. Ние всички знаем, че економистите имат най-различни възгледи, така че ще се опитам да ви доведа до консенсусен възглед в съвета по въпросите, които вие повдигнахте, но има и други аспекти. В препоръката на комисията общото усещане е, че тази година те са по-конкретни, но аз разбирам какво имате предвид. Искаме да се постигне по-голям успех повече да се съобразяваме с отдалните страни, да определим приоритети и е, на следващ етап да включим и график по приложението, защото до сега тези препоръки са общи, има така насоки, които се очертават, но не са достатъчно конкретни за ежедневната политика. На второ място вие е, споменахте един въпрос за квалифицираните работници. Това трябва да ни безпокои. Много е трудно. Много е трудно да се направи реална оценка за външното влияние. Международния валутен фонд сега се опитва да направи анализ, но това всъщност не е същински анализ на економиката, да се каже тук има е, фискален дисбаланс или структурен проблем, економически растеж. Тези така наречени spillovers, надстройка, надстройка изискват по-експертна е, оценка. Е, ние сме по-запознати с нея, но все пак е, имам предвид това, което казахте. Ние трябва да имаме предвид големите страни, но да имаме предвид и как тяхната политика се отразява на еврозоната и на целия Европейски съюз. Това е въпрос, който е повдигнат в Германия. Вие видяхте, че в този корпус има има подход и към дефицита в текущите сметки, но също така и излишък. Ние сме посочили къде се съдържат те с различно относително тегло. Мисля, че това беше обект на консенсус в съвета. Не е същото и, за съжаление, е по-трудно и по-проблематично от това, което ние преживяваме при големи дисбаланси на текущите сметки, но е, проблемите са идентифицирани е, и е, се говори за тях. За тройката ние учим. Естествено, сега сме в началото. Фокусът беше различен в самото начало, докато сега взимаме под влияние програмите, които са на широка основа, не са първостепенно фискални. Включват се е, елементи, които се позовават и на дневния ред за економически растеж, за който вие говорите. А сега се включва и банковото измерение – Включва се и финансовото измерение и още веднъж аз мисля, че всичко това се взима под внимание, но трябва да разберете, че тези програми отнемат време. Трябва време, докато доведат до резултат. Това не е извинение, но понякога трябва да се подобри концепцията, да бъдат по-разбираеми в подхода. И аз съм сигурен, че това е подходът на Европейския съюз, но трябва да им дадем време на тези програми, за да доведат до резултат. Те са краткосрочни, но знам, че трябва време. Отново говоря със сърцето си на кипарец. Ние имаме програма и е, ние знаем, че близкото бъдеще ще бъде предизвикателно политически, социално и от економическа гледна точка. Сега за труда. Пак трябва да внесем диференциация. Това не е нито Финландия, нито Италия. И не искам да вземам позиция, защото не разполагам с подробно познание, но все пак трябва да признаем, че в случая с Италия проблема с конкурентоспособността, докато в Финландия има диференциация и вие правилно казахте още самото начало, че страните са различни. Thank you very much. Uh, Благодаря. Оле от Алде. Благодаря, госпожо председател, господин министр. Два общи въпроса и, два, и няколко специфични. Питам се, как точно, по какъв начин всъщност върви дебата? Вие имате препоръки, правите изменения, имате възможност да извършвате из... промени в последния момент. Каква е причината за нещата да върват, да се развиват така? Това е един отворен дебат ли е или е, нещата са подготвени предварително? България и Мал... Малта, те са гласували против. Значи те не приемат тези препоръки. Моята страна, Швеция, в предложението на комисията се казва, насърчава по-голяма гъвкавост на а, заплащането. А, тази тема наистина беше широко обсъдена в моята страна. Господин Борг, вашия шведски колегия, заяви, че този е, уикенд, е, в крайна сметка, Гр- Гърция мал- мал- малко или повече вече ще се разпадне. А, От друга страна, Финландия може да напусне еврото, ако трябва да плаща за другите. Та това са моите пет въпроса. Какво мислите по всеки един от тях? I will try and um, share. Ще се опитам да ви отговаря заедно с колегата, но по последните два проблема, които повдигнахте. Не смятам, че трябва да коментираме кой какво е казал, но в крайна сметка става дума за един важен въпрос, който има последици. Аз не знам как и кога го е казал, може би извън контекста, но факт е, че положението в Гърция наистина е много сериозно и много тревожно. Аз споменах също, че проблемите, с които се сблъсква моята страна в момента, е, не са вътрешно нейни проблеми, а последици от е, провал, економическия провал на Гърция. Така че в, и в, в началото на годината бе взето решение да, да се намалят и зелените. Да, да, се, да се намали и а, изкупуването на облигации а нашите банки, които бяха инвестирали в гръцки банки, в гръцки ем, държавни обликации, се, бях, се оказаха в едно много, много сложно положение. Така че, ако не една, ако една страна наистина преживява много тежки економически проблеми, какво да направим? Е, а, това, а такова е положението в момента в а, Гърция. В момента обсъждаме банков съюз, единен а, банков над, надзор в Европейския съюз, т.е. Има контролни органи в Европа, но ако те бяха съществували през последните 10 години, днес нямаше да се сблъскваме с такива проблеми. А ние не можем да затворим очи пред проблемите, трябва по някакъв начин да ги решиме. Така че. беха, беха, беха създадени съответните европейски механизми но се оказа, че инструмента за стабилност не доведе до желаните резултати. Спомняте си едно, на, на предишно мое изказване в Страсбург. Аз Е, по, бях казал какво мисля по въпроса. И в крайна сметка, за, за мен е голяма гордост и много съм доволен, че е, мога да обсъждам, да бъда пред 27 страни, да, да се сблъскаме с един проблем, да е, разгледаме един проблем и в крайна сметка да намериме някакво решение на този проблем по, е, по един е, разумен цивилизован а, начин. Спомнете си, че в, в предишния век е, не се намираше а, решение, което да бъде така цивилизовано и така мъдро. Разбира се, нашия, нашето решение няма да реши всички проблеми. Проблемите все още са тук, продължават да съществуват, но те биха могли да намерят своето решение в едно по-голямо сътрудничество, в по- а, с повече отстъпки. И както казах, трудно е, трудно и е за самия мен, както защото моята страна е изправена пред трудности, които всъщност са последици от а, положение в друга страна. Но аз смятам, че трябва а, по силата на солидарността, благодарение на солидарността между европейските граждани и държави, да намериме някакво решение за Гърция, за провалената економика на Гърция. Защото ако днес е Гърция, то утре може да бъде друга и економическите последици могат да бъдат много а, тежки и. А, неприятни за останала Европа. Така че ние не искаме, не искаме провал. Защото привилегията да си част от Европа изисква и от тебе и отговор, отговорност. Това е от една страна чест, но тази чест а, а, изисква от нас да бъдеме отговорни, а отговорността означава да бъдем солидарни. Да, по, по другите. Това, беха, това беше отговор на последните два въпроса, които зададахте. Та сега ще дам думата на моя колега, който да отговори на а, предишния въпрос. Вие наистина засегнахте един много важен аспект на политически и технически диалог, който е в основата на препоръките. Сега комис, комисията Комисията прави предложение, съответната държава членка може да обсъди проблема двустранно с комисията, ако има такъв. Защо? А, тъй като практиките и процедурите са различни в различните страни. В някои има намеса на парламента, понякога има едни малко неефективни процедури, така че а, просто трябва да видим по какъв начин ще се развият нещата. Необходим е един мето, методо, математически модел. А колкото до България и Малта, е, там проблема е свързан по-скоро с пенсионната възраст. И ако разполагаме с достатъчно време в това трудно положение, трябва въпреки всичко да да намериме достатъчно време да обсъдиме тези проблеми с България и Малта. Какви, какви ще бъдат политическите, социалните последици а, и по какъв начин да, да съчетаеме традицията, практиката с изискванията. Ja, ich fange mal auf Deutsch an. Започна на немски. А след това ще добавя и един въпрос на английски. Първо и аз да ви поздравя с добре дошли в, отново тук в комисията. След всичко, което знаем от комисията и решенията на Екофин, аз виждам все пак някакъв напредък В този смисъл, че разводняването на нещата почва да се е, ограничава, поставят се някакви граници. Междувременно е, става ясно, че има страни, които не са направили никакви промени. Дори и факта, че това ясно се очертава, вече сам по себе си е добър. Спирам се на Германия трябва да кажа, че съветът е намерил нов трик е, и ни, по този начин ни пречи да възприемам нещата сериозно. Като че ли тук е, е записано, че трябва с производителността, с така, да разрастването на образователната система, на научни е, изследвания, на услуги и така нататък, либерализация на достъпа до пазара. Всичко това е, се свързва естествено и с увеличаването на трудовите възнаграждения. Е, Моят съднародник господин Клинт е, напусна, инак е, това е неговия ресор, така да се каже. Освен това, данъчното бреме се свързва и с е, така, броя на членовете, на работещите членове в семейството, особено когато става дума за брачни партньори. Там вече се предвижда едно разделяне на данъчната тежест. Има упрек срещу Германия за това, че тя не е последвала препоръките, които са дадени за миналата година. И сега стигаме до въпроса какво ще се прави и как ще се постъпва спрямо страните, които не са изпълнили препоръките. Има ли някаква процедура ще има до този момент просто страните, които не изпълняваха препоръките, влизаха в една табличка и с това се приключваше. Съветът би трябвало да каже най-сетне как е, точно смята да действа спрямо държави членки, които непрекъснато от година на година прехвърлят препоръките, така да се каже. Препоръките си остават и си остават неизпълнени. Никой не се интересува така и така. Води се някаква статистика, той е изпълнил, а не, не е изпълнил. И толкова. Споменахте необходимостта от солидарност към Кипър и други страни, които също се сблъскват с проблеми, чието економ... които с... проистичат от економическите проблеми в Гърция. Аз не виждам защо трябва аз наистина смятам, че трябва да, да бъдем солидарни, за да преодолеме последиците от а, провала на банковата система, но от друга страна си казвам, че солидарността е двустранен процес и не виждам защо трябва да бъдем солидарни с онези, които продължават да получават дивиденди от ликвите си. Нека да не забравяме, че много стотици предприятия са за имат свои седалища в, в, в Кипър и там правил, правилата далеч не са такива, каквито са в останали Европейския е, съюз. Така че в, кога ще е, промените правилата си, за да може данъчната ви е, система да не позволява избягване на е, плащане на данъци от, е, в останалите държави? Много голям въпрос. Да, солидарността, която аз имах предвид, не беше с е, Кипър, а изобщо солидарност. Когато казах, че Гърция е страната, където проблемите започнаха и съответно преляха, може да се каже така, към Кипър. И аз е, вярвам в солидарността. Едновременно с това казах, е, че както Гърция очаква солидарност, трябва много сериозно да се отнесе към задълженията си към Европа. Така че е, това имах предвид, е, а не Кипър. Понятието е, солидарност може да засегне всяка страна и да се отнася към всяка страна. И е, сега няма сега да говоря за данъка, но мисля, че не е вярно. Аз казах, че информация, с която разполагате, не е вярна. Ако обичате, задайте ми въпроса писменно защото е, е, някои хора искат да разпространяват възгледи за данъчната система в е, Кипър. Е, това е, е много нисък данъчен процент, който се прилага както за местните е, лица, така и към всеки европеец и всеки по света, е, който иска да е, е се установи в Кипър, така че няма никакви изключения. Освен това, вие казвате какво ще стане, ако препоръките към отделните страни са пренебрегнати. Всяка година се пишат препоръки. Вие сте прав, но именно това е причината, поради която понятието, на което се позовах е, в самото начало още. Е, за това или да прилагаш, или да обясниш. Това е сега от отговорността на съвета. Сега съвета поема отговорността за тези препоръки. Така че в момента съвета поема огромна отговорност, която нямаше преди. От сега нататък е, това е новостта. Бавно, но ефективно ние навлизаме в нова система. Сега съвета трябва да обясни защо през две последователни години получават едни и същи препоръки. Е, да, вашите наблюдения са верни, но аз се надявам, че механизма, който беше създаден, ще започне да, е, да, да дава плодове. Сега отново ще а отново ще споделя, да, председателката нямаме време. Е, да. Да. Да. Така че още 8 души искат да зададат въпроси. Полетът ми е, няма. Полетът ми е чак 12 часа. Така че някой друг може да поеме председателството, каза председателката. Да, аз е, съвсем накратко ще задам въпрос, защото много хора искат да зададат въпрос, но всъщност това е въпроса, който ми задават моите избиратели. Дали е, е, е Запада е, е, и всички държави членки ще чуят ли още нови лоши новини? Започна ли диалога? Вие като председателство, е, бихте ли ни успокоили, че вече сме тръгнали на нагоре, а не продължаваме да слизаме надолу? Както казах, за първ път председателствам днес, така че аз съм експерт. Ако трябва да дам съвет, не знам дали, но все пак ще опитам, ще пробвам. Е, от известно време е, трае международната криза, още от 2008 година, с е, известния фалит на банка Lehman Brothers. От тогава до сега имаше много фалити в финансовия сектор, много банки фалираха. Знаете, както я знам, че бяха положени много усилия в Европа и извън Европа, за да се оправят нещата срещи на Г20, на Г7. Всеки се опитва да гледа на положението като резултат от някой недъзи на свободния пазар. Аз смятам, че беше свършена доста работа и ми се иска да вярвам, че вече сме тръгнали напред част от, е, от финансовите проблеми, които имаме в Европа, са външни. Така че е, кризата не беше просто на еврозоната. Е, кризата се влуши, защото проблема, пред който бяхме изправени, беше двоен. ако видим събитията от последните 6 месеца и какви решения се взеха, дори ако погледнете е, решенията преди 10 дни, когато се срещнаха държавите глави на срещата на съвета, аз смятам, е, че най-основните въпроси бяха така, започнахме да се занимаваме с най-основните въпроси и е, се надявам, имайки предвид информацията, с която разполагам, че нещата се подобряват. Те са под контрол. И заради това спокойно мога да заявя, че нещата са под контрол. Много дискусии се водят за подобряване на положението. Извинете, не може някой да застане насред стаята, залата и да не може е, да се вижда. Вие ми препречвате погледа. Извинете, Знам, че няма да ви е приятно някой да застане пред вас, когато се задавате въпрос. Благодаря, госпожо председател. You're coming later. По-късно ще ви дам думата, казва председателката. Искам само да заключа. Аз съм оптимист. И искам да вярвам, че сме тръгнали по пъти извън хаоса, извън кризата, извън тази еврокриза, извън тази финансова криза. Нека да бъдем търпеливи. Нека да бъдем търпеливи. Извинете, че ми се наложи да ви е, прекъсна. Това се случи и тази сутрин. Дойдох е, асистенти, които да говорят на депутати и да не се виждат е, отзад депутатите, които задаваха въпрос. Така че може би трябва да сме малко по-дисциплинирани. Сега трябва да обединяваме въпросите, защото ни остават само 25 минути. Е, нямаме зала, нямаме превод. Жан-Пол? Да, е, процедурен въпрос. Доколко часа е заседанието? Защото по принцип беше предвидено един час заседание. Така че искам да знам е, доколко часа ще продължи заседанието. Ние си променихме задълженията. Беше казано, че заседанието ще продължи един час. Да, така е така че не можем да продължим до 6 и половина. Можем, можем, защото въпросите са бавни. И господин министър каза, че може да остане. Ще работим до 6 и половина. Но все пак е, ще обединя въпросите в кластъри. И може би ще ускорим нещата. Otmar's gone, uh, so Werner, it will be you then. So, yeah. Antolin. Werner. Не, Werner Rostene. Chucky. You're the third. Same. Sorry, it will yeah. be Antolin, Thank then Pablo, much. then Werner. Okay. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer eh, la, la presencia del representante de la presidencia chipriota. Gospodin Sánchez, presedo. Благодаря на председателя на ЕКОФИН за това, че е тук, за да ни информира за европейския семестър. Аз съм от страната, която е получила най-много препоръки 8 на брой във връзка с економическото и финансовото състояние и с еврозоната ще задам въпроси. Комисията е променила малко измененията, адаптирала ги е. има все пак и малко светлинка в тунела, има някои положителни елементи, междувременно постигнати от страната, подобрена информация подобрено положение относно разходите на администрацията, пенсионната система. Е, има вече предложение за е, увеличаване на пенсионната възраст. А що се отнася до заетостта е, сред най-уязвимите групи от населението, сред най-социално слабите. Не можем да се похвалим с добър резултат. Очевидно, трябва малко повече време. Фискалната консолидация изисква също определени интелектуални усилия, за да бъде направена по-интелигентно. 8,4 бе дефицита преди е, бюджетния дефицит до преди няколко месеца. Междувременно вече 6,3 е, се цитират е, от правителството. Е, сега информационните източници са, би трябвало да са едни и същи. Възможно ли е да има едно такова изместване в положителна посока или просто става дума за различни критерии? В края на юли ние приключваме с двогодишния период. Ще има след това нов отчетен период и нов двогодишен план. Когато обаче сроковете са толкова стриктно определени. Малко трудно може да се развива страната е, и очевидно има различия в вижданията и със съвета. Толкова бавно вървим, е, че е, трябва да съкратя някои въпроси. Да, обединяваме въпросите, Пабло. Don querido ministro, también agradecerle su presencia hoy aquí y referirme a una cuestión muy concreta, la unión bancaria. Esta casa, el Parlamento Europeo, se ha mostrado siempre muy favorable en esta cuestión. Всъщност, парламент винаги е, е бил положително настроен към въпроса за банковия съвет. Е, постигна се съгласие по този въпрос. Ние установихме колко е положително това предложение. Европейския съвет е, е едва ли не нещо идеално и съвета е, даде мандат на комисията, за да направи предложение е, с определена дата. Но все пак трябва разумни срокове за приложението. Анкария обаче казват, че може би трябва години за банковия съюз. Какъв е вашия възглед? Какво мисли като председател на Екофин? Какво мислите? Оптимистични ли са тези предложения или песимистични? Благодаря. Аз няма да ви поставям в трудно положение и да задавам въпроси за Гърция и препоръките по Гърция. Препоръките за Гърция са много кратки. Е, просто се казва да се прилага програмата. Както знаете, е, новото правителство и нови министър на финансите иска да направи именно това. Искам само да посоча, е, че не може да се твърди, че дадена страна или която или да е било страна е отговорна за е, всички злини и изобщо да бъде дявола на еврозоната. Искам да кажа това, което каза и колежката е, Лиза за Португалия, това, което вие казахте за Кипър и за Португалия. Така че от една страна има проблем е, с взаимозависимостта, няма и сянка на съмнение за това. Е, е, е, съответно, гръцките облигации и Кипър, който е изложен на тези облигации и това струва много скъпо на Кипър. Но, разбира се, имаше и данъчни проблеми. Но взаимозависимостта е едно, а рецептата, лекарството е нещо друго. Не знаем дали са правилните рецепти и лекарства. Така че искам да ви попитам, предвид направените предложения в Европейския парламент и в нашата комисия. Елиза спомена за шестопакета. Аз пък искам да спомена за така наречения двупакет за е, вашите правилници за е, мониторинг в случай на несъстоятелност. Вие казвате, че в тези нови регламенти страни, които са в процес на прилагане на програми за приспособяване, са проявили вид гъвкавост, взели са предвид приложението на програмата, макроекономическите дисбаланси, евентуални отклонения от целите по различни причини, въпреки че са добросъвестни. Едновременно с това се говори за по-голяма гъвкавост, за да бъдем по-ефективни. Това беше предложението на комисията. Искам да ви попитам, вие подкрепяте ли е, подобен подход? Сега, първо триалога. Е, е, двама от тях ще преговарят от името на председателството. Така че имаме представител на триалога тук. Но ако обичате, можете да се отдалечите от парламента колкото искате сега. Regarding the first question, which... Отнася до първия въпрос за Испания и 8-те препоръки, отправени към Испания. Струва ми се, че тези препоръки са съвсем а, уместни и своевременни. Днес министъра на финансите представи пред Екофин, както и с нощи пред Еврогрупата, мнението на правителството. Те приемат тези препоръки, разбира се, не точно в а, точно, точни с а, начина по който като, като имат свобода на начина по който ще а, ги прилагат, а, защото бан, а, Испания получи помощ за рекапитализиране на банките си и една година срок за намаляване на дефицита си до 2014 с 2%. Така че сега няма да навлизам в подробностите, но духа на, не, духа на препоръките беше прият и Еврогрупата и Екофин от своя страна пък приеха поради тази причина а, исканията за помощ на Испания. Тоест Европа а, е зад гърба на държавите членки, разполагаме с инструментите, имаме и ем, разполагаме и с средствата. Просто това е един двустранен процес. А, същото въжи и за гърци. Ние просто трябва да бъдем солидарни с Гърция, а от същевременно Гърция трябва да поеме своите отговорности. Днес разговарях с новия министр на финансите на Гърция, който вчера заяви пред Еврогрупата, че Гърция ще поеме своите отговорности и ще изпълни своите задължения. Тоест, това е един двустранен процес, както казах. От една страна е, изпълнение на поеките ангажименти, от друга страна солидарност. има още много. Какво да правиме по новото решение, взето от е, е срещата на високо равнище. Това стана само преди 10 дена, така че очакваме сега предложението на конкретното предложение на комисията. А колкото до единния надзорен орган, европейския надзорен орган, който ще е, зависи от е, това дали ще има всъщност единно банково пространство или банков съюз. То, това са взаимосвързани неща. По този начин, разбира се, ще, ще имаме стабилизиране на економиката, възвръщане на доверието, е, стабилизиране на банковите системи и а, разпределение на държавния дълг. Всичко това е взаимосвързано. Did you want to... Um... Да да кажете, че на, на практика ще ни дадете всичко, което сме поискали в рамките на двупакета, така ли? Е, нека, нека да не Да, да, да не говорим предварително. В крайна сметка утре ще има една много интересна дискусия, така че да не предрешаваме нещата. Благодаря много. Благодаря. Е, съжалявам за всички от тези, които трябва да си тръгнат, но координаторите зададаха много интересни е, въпроси в самото начало. Така че още веднъж благодаря ви, че ни отделихте време. Знам, че е, имахте много работа по Екофин. И следващото ни заседание ще се проведе на, на 3 септември в 15 часа. Благодаря.